So, ladies and gentlemen. Госпожи и господа, скъпи колеги, мисля, че трябва да започваме. Казвам се Петър Лизе. Колеги вече ме питаха дали аз съм най-възрастният член на тази комисия. Не, надявам се, че не. Но аз съм член на членът на комисия Енви с най-дълъг стаж и тъй като миналите ни председател и заместник председатели вече не изпълняват тези длъжности. Бившата ни председателка Дина Валиан се кандидатира за председателка на комисията ИТРЕ. Бях помолен да председателствам днешното заседание. Бележките ми на председателя са на немски, а и въпросът е сложен от техническа и правна гледна точка. За това ще говоря немски. Ако не разбирате немски, моля сложете си слушалките. Уважаеми колеги, официално обявявам заседанието за открито. Целта на днешното ни заседание е да изберем председател на Комисията по околна среда, здравеопазване и безопасност на храните, както и заместник-председателите на тази комисия. Трябва да изберем четирима такива. Първо трябва да изясним кой има право на глас. Право на глас имат, разбира се, избраните членове титуляри на комисията. Четирима колеги са титуляри, но не могат да участват днес в заседанието, поради което са излъчили и свой представител – Вместо господин Люк ще участва госпожа Олрике Мюлер от групата Обновяване на Европа. Групата на ЕКАРЕ пък ни съобщи, че на мястото на господин Роб Рукън ще участва Рис Мелбърдър. Независимите членове ни уведомиха също за две промени. Вместо Джеймс Александър Гленси ще участва Пьер Никола Педичини, а на мястото на Кристина Шила Джордан ще гласува господин Пук. Има ли други членове титуляри, които не могат да участват днес в заседанието и политическата им група иска сега да посочи подгласник или вече ни е уведомила за такъв. Няма други подгласници. гласуването тогава ще могат да участват всички присъстващи членове, титуляри и четиримата подгласници, които изброих току-що. Сега да проверим дали имаме кворум. За да бъде валиден вотът, тук трябва да присъстват поне 19 членове на комисията, т.е. една четвърт. Като поглеждам към залата, виждам, че имаме кворум. Обръщам се сега към вас с въпрос. Има ли кандидати за поста председател? Кандидатурата за поста председател може да бъде излъчена или от политическа група, или поне от една 20 от членовете титуляри на комисията. Нил Сторвалд. Благодаря, господин председател. За да съм сигурен, че господин председателят разбира какво казвам, ще се изкажа на немски. Английският е ужасно труден. От името на групата Обновяване на Европа предлагам кандидатурата на Паскал Канфан. Добре, кандидатурата е излъчена от името на политическа група, групата Обновяване на Европа, т.е. изпълнени са критериите. Кандидатът приема ли да бъде излъчена кандидатурата му? Да. Мириам Дали иска да се изкаже от името на социалистите и демократите. Няма нищо общо с номинацията, това, което ще кажа. Опоменахте подгласниците, които днес ще представляват членове титуляри. Искам да ви информирам, че Мария Ровена днес замества Романа Пламп, член титуляр, замества, тъй като тя не си носи картата за гласуване. Моля да си го отбележите. Добре, ще го вземем предвид. Продължавам на немски. Кандидатът е член титуляр на комисията, т.е. изпълнено е това изискване. Подал ли е декларацията си за финансови интереси, както и декларацията по кодекса за поведение на членовете на Европейския парламент? Отговорът на секретарията е да. Пристъпваме към гласуване. При всички положения първо трябва да проведем пробно електронно гласуване. И нека сега се проведе надпревара между хора на изкуството винаги, когато се обяви такава надпревара. Знаете, че това е пробно електронно гласуване. Нека сега включим системата. So, müssen eine Minute warten, bis, bis die Künstler hier erscheinen. Сега ще трябва да почакаме, докато се появят творците.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 Then I think uh, we can close the vote. Край на гласуването. I don't see the result, but the secretariat is... Не виждам какъв е резултатът, но от секретарията ми казаха, че няма проблеми. Следващия път ще бъда по-бдителен. Това така или иначе беше само пробно гласуване. Сега Нека ви разясня как ще процедираме при гласуването. Ако поне една пета от присъстващите тук настоява за таен вод, ще проведем таен вод. Ако не, изборът ще се проведе чрез акламация. Настоява ли някой за таен вод? Не. Тогава нека одобрим кандидатурата на Паскал Камфан. Ja, herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Благодаря ви. Поздравления за Паскал. Поздравления за избирането ти. Мисля, че сега новоизбраният председател трябва да поработи. Аз ще се върна в залата и ще помоля Паскал Камфан да председателства заседанието. Well, thank you very much. Благодаря. Благодаря ви, че ми гласувахте доверие, че ме избрахте за председател на тази комисия. Ще кажа само няколко думи, тъй като нямаме време. Първо, тази комисия за първи път е най-многочислената комисия в парламент. Това разбира се само с символично значение, но както знаете в политиката символите са от значение. Факта, че комисията ни е най-многочислената в парламента, показва, че парламентът подхожда много сериозно към въпроси, които трябва да се решат спешно, като биологичното многообразие, климатичните промени и други. Надявам се че ще вземем това предвид, че ще осъзнаем, че трябва да се работи много бързо. Можем да разпространим по медиите и по социалните мрежи, че за първи път тази комисия е най-голямата в парламента. Второ, ще бъда особено внимателен няма да допусна разделение между Западна и Източна Европа, що се отнася до прехода. Трябва да постигнем въглеродна неутралност на европейския континент. Имаме различни отправни точки, но трябва да постигнем една и съща цел към 2050 година. За това не бива да изоставяме нито един регион, нито една обществена прослойка когато се впуснем в това приключение постигането на въглероден неутралитет. Един такъв подход е същинската природа на парламента. Аз искам ние да сме на предна позиция, както тук в парламента, така и на ниво европейски институции. Трябва да си поставим особено амбициозни цели. Това, разбира се, не означава, че не трябва да проявяваме готовност за компромиси. В компромисите се състои изкуството на политическата игра, но трябва също така да си поставяме и амбициозни цели по отношение опазването на околната среда. Независимо в коя политическа група членувате, уверен съм, че всички осъзнавате, че младите хора са отправили поглед към нас и че трябва да отговорим на техните очаквания. Това бяха няколко уводни думи от моя страна. Сега нека продължим с гласуването. Петър започна на немски, така че аз сега ще продължа на френски. Сега преминаваме към избор на заместник председатели. Започваме с първи заместник председател. Най-напред трябва да проверим дали броят на гласуващите съответства на тези, които гласуваха при първия път. Няма да говоря на датски, макар че бих могла поздравления за, Господ, за Паскал. Е, ние разчитаме да работим добре с вас. step for the procedure. So I will get back to you in a second. Да, след малко ще ви дам думата. И сега за списъка на гласуване няма промяна. Имаме кворум за гласуване сега. Има ли кандидати? Маргарет пак има думата. Не слушах достатъчно внимателно първия път. Първо поздравления и мога да повторя, че се надяваме да работим добре заедно и имаме че за вас това ще бъде основен ангажимент. Също въжи за целия Европейски съюз. За първи заместник председател предлагам Басе Код. Има ли други кандидати? По всичко личи, че няма. И ако няма искания за тайно гласуване, можем да утвърдим първия заместник председател с аплодисменти или акламация. Себас, please join me. Аз моля заповядай тук отпред. Okay, so with no surprise, we are going to move to the, the vote for the second vice Преминаваме към гласуването на втори заместник председател. Правиме провер... проверка на списъка за гласуване. Пак няма промени. Имаме кворум. И така, имат, искат ли групите да издигнат кандидати? Благодаря. Поздравления за новата ви роля от името на Сирийста и демократите. Предлагаме Сеп Данс като втори заместник председател на тази комисия. Има ли други кандидати? Има ли искания за електронно гласуване? Аз мисля, че можем да гласуваме с акламация за втория заместник председател. Сега ще го помоля да дойде да се присъедини към нас на подиума. So, we're going to move now to the... Сега преминаваме към избора на трети заместник председател на комисията, същият списък за гласуване. Имаме кворум. Групите искат ли да предложат кандидат от името на групата на НП? Предлагам колегата Кристиан Бушой член на нашата комисия с опит. Той е лекар и юрист. В миналото е постигнал доста добри резултати, за това го издигаме за заместник председател. Има ли други кандидатури? От моя страна искам да предложа новоиз новоизбрания член Вили Борсинчич, председател на Комисията по опазна околната среда в Харватския парламент. Предлагам го за заместник председател на нашата комисия. Има ли други кандидатури? Знаете правилата. Сега трябва да проверим дали Кандидатите имат подкрепа от политическа група или от четирима членове имаме нужда от списък с четирима титулярни членове, които подкрепят втората кандидатура. Те са повече от четирима, както се оказва електронно гласуване за третия заместник председател. Преминавам на френски язик. Сега ще помоля всички вас да вземете картите си. Аз имам една лична молба. Забравих картата си на мястото си. Може ли да ми я донесете? Ето това е солидарност в групата Обнови Европа. И така. цветовете за всеки кандидат. Предлагаме по азбучен ред господин Бушой. За господин Бушой да се гласува с зелено, а за другия кандидат с червено от дясно. Господин Бушой наляви. Другия кандидат за другия кандидат се гласува с червения бутон в дясно. Sorry? Yeah. So the vote is open. Моля, гласувайте. Je vous laisse quelques secondes pour changer d'avis. Няколко секунди за размисъл. така, гласуването приключи. Господин Бушой получи 58 гласа, с другия кандидат 15 гласа от общо 74. Господин Бушой, заповядайте тук на подиума. Сега ще гласуваме за последния заместник председател. Нямаме баланс на половете. Знаете правилника. Има искане от обнови една върпа. Един от членовете ни напусна залата и има нужда от заместник. Преминаваме към процедурата по отношение на списъка за гласуване. Титулярните чинове плюс заместник от групата на Обнови Европа. Искам да попитам групите имат ли кандидат за петия заместник председател. Благодаря първо поздравления за всички избрани. В интерес на баланс на половете предлагаме госпожа Аня Хазакамп. Има ли други кандидати? По всяка вероятност знаете, че правилото предвижда поне един мъж и четири жени или четири жени един мъж. Тук нямаме баланс на половете, но, баланс, но балансът не е изцяло нарушен. Няма други кандидати. Искам да ви помоля да гласувате за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 Merci beaucoup. Vous pouvez donc prendre la photo du bureau dans son intégralité. You can take... Благодаря ви. Сега вече можете да направите снимка на бюрото в пълния му състав. Първото заседание на комисията ще бъде на 22 юли. Ще се видим.